Белязаха, че темата има важно политическо значение и това е нов начин на подход към проблемите в Европа. И сижите си. Е. Благодаря ви, господин докладчик. С това приключваме дебата. Гласуването ще се състои утре в 12 часа. Сега следващата точка от дневния ред. Изявление на комисията. Процесът на избор на нов управителен директор на Международния валутен фонд и външното представителство на Еврото. Първо комисар Рен, заповядайте, господин комисар. Благодаря ви, госпожо председател. Почитаеми депутати, много ви благодаря за вашите многоместни въпроси. Комисията приветства решението на управителния съвет на МВФ е от 20 май тази година, който изяснява процеса на избор на следващия управляващ директор на МВФ. Комисията е съгласна с това, че процесът трябва да бъде открит, прозрачен и да се основава върху личните професионални качества – това ще позволи повече държави членки на МВФ да излъчат свои кандидати, които да се състезават възоснова на професионалните си качества. Държавите членки на Европейския съюз се съгласиха, че ще излъчат най-високо квалифицирания кандидат, който да отговори на високите стандарти, необходими за изпълнение на задълженията на човек, който ще вземе такава висока длъжност. Такъв кандидат трябва преди всичко да покаже голям капацитет и ангажираност с дейността и модернизацията на фонда и добро познаване на економическите и валутни въпроси. Комисията подкрепя това съгласие. Комисията изцяло подкрепя кандидатурата на госпожа Кристин Лагард, министр на финансите на Франция на Франция. Тя е компетентен кандидат, който спечели доверието и уважението на много партньори в международната общност. Тя има много ясен поглед върху европейската економика и процес на вземане на решения в Европа, нещо, което е важно, но тя има също така много добър опит в глобалното економическо управление. Особено това пролича по време на председателството на Франция на групата на 20-те. Беше постигнато съгласие на срещата на върха на групата на 20-те в Корея да се намали представителството на Европа в относително измерение с две места. По този начин ще се увеличи участието на бързоразвиващите се економики. Външното представителството на еврозоната е свързано с общата реформа на МФФ. И това не е нещо, което е пряко свързано с избора на управителен директор. Комисията смята, че в общ интерес на Европа, Европейския съюз и държавите членки да се придвижва постъпателно към това да се намали, макар и незначително, представителството на еврозоната в МВФ. Госпожо председател, почитаеми депутати, както знаете, аз съм изцяло ангажиран с реформата и с укрепването на европейското економическо управление, а също така с тези дейности и в международен аспект. При това се ръководя от думите на Жан Модне. Европа трябва да отговаря на реалността. С малки стъпки, но с правилни стъпки. Това, разбира се, не приключва нашата реформа по економическо управление. Тази реформа ще бъде огромна стъпка напред, след като ние изпълним. Що се отнася до външното представителство – то това ще бъде още една важна стъпка напред, след като то бъде изпълнено. И така, по една стъпка напред в правилната посока. Благодаря ви, представители на политическите групи, госпожа Вакнокол. Благодаря, госпожо председател. Когато предишният изпълнителен директор на МВФ пое своите задължения. Много въпроси се задаваха относно уместността на МВФ и как той работи. Междувременно ние си променихме мнението за него, защото по време на кризата осъзнахме до каква степен сме зависими един от друг и как в време на криза искаме помощ един от друг. Осъзнахме, колко е важен експертният опит и колко е важна ролята на МВФ дори и за страните в Европа. Много е важно в следващите години МВФ да продължава да играе ключова роля по отношение на глобалното управление, за да може да постигнем по-голяма финансова стабилност в света. По време на кризата с еврото станахме свидетели на доста травмиращи събития. Вие вече казахте нещо, което аз исках да спомена. Днес говорим за бъдещите кандидати за изпълнителен директор на МВФ. Справо казвате, че процедурата трябва да е открита. Нека обаче да не крием факта, че в Европа разполагаме с отличен кандидат. Радвам се, че днес в парламента имаме възможност да изкажем своята подкрепа за нашия кандидат, защото в времена на криза е много важно да разполагаме с лице, в този случай една жена, която има отлични квалификации за този пост. Мисля си, че факта, че тя е жена, може да е от полза за този пост. Не само нейните квалификации ще са от полза. Тя има опит и от двете страни на Атлантическия океан, има опит по отношение на мултинационалното управление, така че ние определено ще подкрепим госпожа Лагард като кандидат за поста изпълнителен директор на МВФ. Благодаря госпожо Вортмакол, госпожа Берес, 4 минути от името на социалистите и демократите. Благодаря ви, госпожо председател. Господин комисар, задам си въпроса, защо решихте да направите това изявление? Защото вие накрая казахте, че в крайна сметка днес ние сме изцяло мобилизирани в нашата реформа на економическото управление и въпросът за представянето на еврозоната извън Европейския съюз ще бъде следващата стъпка. Не съм съгласна с този подход, защото смятам, че един от големите проблеми пред Европейския съюз е точно как сме представени пред външния свят като еврозона – и ние виждаме една война на валутите и как тя може да помете всичките ни усилия Например, когато става дума за затягане на коланите и опити да се справят държавите членки с държавния дълг. Така че въпросът не е да мислим само какво да направим във вътрешен аспект и след това да почнем да мислим какво се случва с нашата валута, а трябва да мислим какво се случва на външните пазари с нашата валута. Не трябва да се съсредоточаваме само върху вътрешните ни проблеми. Знам, че задачата ви е сложна. Вече от 7 години Европейския парламент – подкрепя идеята, че трябва да се придвижваме към външното представителство на еврозоната, особено в МВФ. Е, Когато Доминик Строскан беше назначен за управителен директор на МВФ, ситуацията беше съвсем различна. И въпросът за промяната не стоеше така остро, обаче сега ситуацията значително се промени. В момента на месата на МВФ е важна за Европа и в основата на тази намеса лежи и важният въпрос за ролята на американските инвестиционни банки – също така е въпросът за економическата ситуация в САЩ също така трябва да бъде поставен и това е един въпрос, за който трябва да се води един дебат в МВФ. В момента ситуацията е много по-сложна. Не става дума за това кой точно ще ръководи Международния валутен фонд. Разбира се, европейците биха искали да има някой, който може да ги представя, но Реалният въпрос, който ще задам е каква е политиката, която ние искаме да се води на международно ниво? Какво трябва да прави Европа и как трябва да се представи Европа на международно ниво? Особено като отчетем важността на пазарите извън Европейския съюз и тяхното въздействие върху Европейския съюз, когато става дума за инвестиции, за спекулативни сделки, работни места – също така смятаме, че независимо от това, кой ще ръководи МВФ в бъдеще, този човек ще има изключително важна роля. Много е важно да не се подкопава напредъкът, постигнат от Доминик Строскан. Той успя да постигне определен напредък, що се отнася до Вашингтонския консенсус. И виждам в момента как се втвърдява позицията вътре в институцията, нещо, което е погрешно. Освен това стои въпроса за ролята на МВФ в системата на ООН. Този въпрос също така трябва да бъде поставен. Ако искаме да имаме добър кандидат, трябва много точно да бъде формулиран мандата на този кандидат, особено що се отнася до глобалното економическо управление и светлината на сегашната криза. Председателката, благодаря ви, госпожо Берес. Сега от името на Алде Господин Шмидт, за две минути, моля. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за отговоря, господин комисар. В края на юни очакваме да се избере нов изпълнителен директор, заместник на господин Кан, който е обвинен в едно много сериозно престъпление. Аз смятам, че той го е извършил и това повлия на репутацията на МВФ. В тези бурни времена МВФ е много важна глобална институция. Процесът, като каза комисаря, трябва да е открит. Както казах колегите, аз приветствам кандидатурата на министър на финансите на Франция Кристин Лагар. Тя е много компетентна има сериозен опит, работила е в много държави членки в комисията. Ако това се случи, влиянието на Европа ще е по-голямо. Това е нещо, което ни липсва в момента. Мисля, че трябва обаче да имаме една обща процедура, защото такава нямаше. Нямахме една обща процедура и това повлия на нашата репутация. В член 138 на Лисабонския договор се казва, че еврозоната трябва да получи една по-силна позиция. Защо не използвахте тази възможност, господин комисар? Говорите за стъпка по стъпка. Сега обаче май трябва да направите един подскок, за да засилим позицията на еврото в тези бурни времена. Подкрепям и казаното от госпожа Берес. Всички тези въпроси трябва да бъдат поставени открито. МВФ трябва да се реформира и то значително. Това е започнало естествено, но трябва да продължи. МВФ трябва да стане по-силен. Той трябва да действа като глобален орган, който отпуска заеми. Освен това, МВФ не трябва да е само по-силен, трябва да се гордее с по-голямо представителство в рамките на МВФ, Европейския съюз трябва да е по-силен. Както вече ви казах, понякога трябва да направим цял подскок. Думата има госпожа Суимбър за две минути от името на Екара. В сегашния несигурен економически климат е изключително важно глобалните институции да гарантират економическа и финансова стабилност. Това е нещо, на което разчитат много държави. Това е важно, не политическите изявления. МВФ не е символ. Това е работеща институция, която има нужда от ръководител, човек, който разбира международните финансови пазари, човек, който може да съобщава за тежки решения. Кандидатурата на Кристиан Лагард е силна не защото тя е европейка, а защото тя е компетентна и защото тя е показала забележителни лидерски качества по време на кризата. Основната роля на МВФ е да работи върху пакети за реформи, да предлага кредити на държави, които са в тежка ситуация. Смятам, че госпожа Лагард ще може да постига съгласие по, строжни, по сложни въпроси и да се постигат благоприятни решения. Не трябва да имаме квоти. Ние трябва да мислим за бъдещите проблеми, с които може да се сблъскаме МВФ. Смятам, че госпожа Лагард има необходими опит и репутация да ръководи МВФ в тези тежки времена и да насочваме МВФ, така че той да бъде външна институция и за бъдните поколения. Що се отнася до външното представителство в МВФ, трябва да отчетем, че международните пазари не признават националните граници. Затова институциите трябва да координират националните политики. Аз съм за координирането на националните политики, но смятам, че Европейският съюз не трябва да губи силата на своя глас в международните институции. Кризата показва огромни различия в економиката на различните държави членки в Европейския съюз, включително и в еврозоната, да не говорим за държавите членки извън еврозоната. Различни държави имат различен опит. Единен глас не е толкова силен, колкото много гласове, които пеят в хармония. Благодаря ви. Председателката, благодаря ви. И сега от името на зелените господин Ламберц. Две минути и половина cher collègue euh, Monsieur, le commissaire, je voudrais faire quatre remarques. La première... Искам да направя няколко коментара. Е, първо да се спра на това, което каза Оле Шмидт е, и да се спра на е, процедурата. Постът на изпълнителен директор на МБФ е изключително важен. Човека, който ще го заеме, ще се нуждае от много енергия. Кандидатът трябва да бъде добър професионалист, следователно имаме нужда от процедура, която да ни гарантира наличието на тези качества. След епизода с Доминик е, е, Строскан, Европа не може да си позволи да проведе процедурата по избор на изпълнителен директор само наполовина. Мисля, че трябва да, е, че е в наш интерес процедурата да бъде обща и да се споделя от всички. Втория ми коментар е следния. Мисля, че трябва да дадем отговор на хора като госпожа Суинбърн, която разпространява иллюзията, че ние като европейци можем да влияем на а, световните дела а, и то да а, правим хармонично впечатление навън. Ние сме един вид демократична федерация, а една такава федерация, от една такава федерация не може да се очаква хармония, като в концерти, като всяка страна членка говори със собствен глас големите държави, малките държави и така нататък имат собствено мнение. Трето, поведението на Европейския съюз по време на кризата. Господин комисар, във всички дискусии, които водим в тройката относно страните членки, на които трябва да се окаже помощ, се вижда, че Международния валутен фонд е най-разумният път. Европейския съюз и Европейската централна банка са доста по-строги в своите изисквания. Това е една демонстрация, която ние като европейци не можем да си позволим. Благодаря, господин Ламберт, казва председателката господин Клуте за минута и половина. Скъпи колеги, тук става дума най-вече за една а, избирателна процедура който потърси в интернет информация относно избора на изпълнителен директор на МВФ, ще намери информация, че Съединените щати и Европа си поделят двата ръководни поста двете най-големи економически сили, така да се каже, си поделят контрола върху световната економика. Това е феодализъм, това няма нищо общо с демокрацията и ние не можем да го приемем. Според нас, е, отеглянето на Доминик Строскан е, представлява шанс е, да въведем една, да направим една голяма промяна в избирателната процедура, да я направим по-качествена и по-прозрачна, така както поискаха от нас множество неправителствени организации. Част от това е комбинация от мнозинството от гласовете между МВФ и дяловете в МВФ. До сега се взимаше предвид само структурното мнозинство на големите економически сили. Това би отговаряло на усилията за реформиране на МВФ, но и на развитието на световната е, економика. Мисля, че в момента имаме уникален шанс да се намесим в развитието на МВФ и в заключение още една бележка. МВФ трябва да работи в името на намаляване на световната бедност. Комисар Рен, Гледам тук хартата на МВФ. Нищо няма да ви изненада. МВФ има за цел да насърчава стабилността, растежа, да помага на страните, които са в тежко положение, да ги насърчава. Никой обаче не казва, че целта на МВФ е да подкрепя политически експерименти. До известна степен това направи Доменик Страускан. Той използва МВФ за да финансира провалящия се европорект и затова той беше много лош директор. Сега как искате да поправите това, като подкрепите Кристин Лагар? Още един еврофанатик, още един член на европейския елит. Тя подкрепя този проект. Тя има корисни интереси тук и е абсолютно неподходящ кандидат. Изглежда, че Европейския съюз е похитил МВФ. Сега не само Европейския съюз и онези, които са извън еврозоната, трябва да помагат. Ами целият свят ще трябва да помага на държави като Гърция. Май ще има нужда от тях, защото не само, че Гърция ще фалира, не само, че отиваме към четвърта сума като заем, Всъщност, както вече съм казал, валидността на Европейската централна банка ще бъде поставена под въпрос. Не може да продължавате да купувате собствения си лош дълг. Стигнахме до момент, в който може би само след седмици ще станем свидетели на това как МВФ е несъстоятелен. Може би госпожа Лагард и нейните приятели е, ще се опитат да спасят и МВФ. Това е много лош е, избор и мисля, че просто няма как да успеем. Благодаря. Сега давам думата на останалите оратори от политическите групи. Започваме с господин Гозе за две минути. Благодаря ви, госпожо председател. Господин комисар, уважаеми колеги, говоря и от името на госпожа Люлинг и господин Ланген, но няма да използвам цялото време, предоставено и на тях. Процесът вече е започнал за избор на управителен директор на МВФ. Важно е Европа да говори с един глас и кандидатът да бъде подкрепен не само от държавите членки, но и от комисията. Всички ние, с изключение на господин Фараж, искаме да бъде запазен балансът, който до сега е съществувал в МВФ. И това е също така и баланс между САЩ и Европа, що се отнася до Световната банка и МВФ. Разбира се, има държави, които искат да имат по-голяма роля в МВФ. Това е напълно уместно. Важно е да се продължат реформите в международните организации. Вие говорихте за това, господин комисар. Обаче все още според мен е твърде рано да се променя вече постигнатия баланс, що се отнася до участието и представителството на отделни държави в международните организации. Кандидатът, предлаган от Европейския съюз, има необходимите качества, включително и доверието, което се изпитва към нея като към един етичен човек. Тя говори много добър английски, освен на чисто професионалните си качества. Разбира се, трябва да се постигне съгласие в рамките на институцията, която те първа има да играе все по-важна роля, тъй като тази институция трябва да действа решително и да помогне да се прекратят неравновесията в економическата и финансовата сфера и съм убеден, че госпожа Лагард е подходящ човек. Председателката, благодаря ви. Сега господин Шиклуна, той обаче не е в залата. За това госпожа Берес. Благодаря, госпожо председател. Аз е, мисля, че в този дебат е, има един парадокс. Световната банка и Международния валутен фонд са организации, които не се променят особено много. Ние в Европейския съюз имаме интерес от това да се работи на многостранно начало. А това няма да се получи, ако понякога допускаме развиващите се страни в преговорите, например на Г20, друг път пък не е. Това според мен е парадокс. Парадокс в една ситуация, в която бързо трябва да вземем решение когато налагаме европейска кандидатура за изпълнителен директор, ние не даваме добър пример за вземане предвид на а, интересите на а, останалите държави. Защо толкова бързо искаме да наложим европейка а, на този пост, след като имаме проблем с представляването на еврото навън? А, е, мисля, че трябва да дадем пример, е, който да служи на останалите страни за в бъдеще. Международният валутен фонд е, играе важна роля на международната сцена, не само с оглед на европейския дълг и дълговете на страните членки на Европейския съюз. Не, ролята на Международния валутен фонд отива отвъд това, отвъд стабилността на пазарите, а именно задачата на МВФ е да балансира неравенството в света. Тук става дума за една принципна постановка на економическото управление. За нас, социалистите, точно това е важно. Международният валутен фонд да работи добре и да има смисъл от неговото съществуване, да работи като коректив на нещата, които доведоха до кризата. Господин Ле Ирик. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, наред с други колеги в залата, не смятам, че метода който се използва за избиране на директора на МВФ е неуместен. По-важно е обаче е да чуем каква роля ще играе тази финансова институция, за да ни помогнем да излезем от тази сериозна економическа и бюджетна криза. МВФ трябва да бъде значително демократизиран, трябва да насърчава човешкото развитие, образованието, създаването на работни места, блокиращото малцинство на САЩ трябва да бъде премахнато. МВФ трябва да се използва за премахване на спекулацията, което създава проблем. Той трябва да помага за създаване на пазари за сълско-стопанска продукция и е, стоки, трябва да се бори срещу данъчния рай на различни места в е, света трябва да създаде възможности за сътрудничество, а не да насърчава економически войни. Това трябва да се случи, за да може хората да живеят по-щастливо и банкерите да не играят на хазар за сметка на обикновените хора. Благодаря, господин Ерик. Господин Ланген е наред, но той не е в залата, затова давам думата на госпожа Тунунт Хоенштайн за две минути и половина. Przewodnicząca. Благодаря ви, госпожо председател. Погрешно е това, че говорим само за МВФ и говорим само за скандала, свързан с господин Строскан. Престижът на МВФ е заложен на карта и това също е престижът на Европа. Ако ако можем да прекратим някои практики, това ще бъде много добре. Но сега много по-важно е да работим в името на по-добрия имидж на институцията и точно за това трябва да издигнем подходящ кандидат – за позицията управителен директор. Един човек, който е в състояние да контролира ситуацията. Доверието към кандидата е много важно. Госпожа Лагард се разглежда от Financial Times като най-добрия финансов министр. Затова няма никакви съмнения в това, че на госпожа Лагард може да и се има доверие. Днес, в времена на економическа и финансова криза, ролята на МВФ е изключително важна. Затова европейското мислене трябва да бъде представено в МВФ. Необходимо е начало на МВФ да има човек, който разбира същината на кризата. Госпожа Лагард е компетентен и опитен специалист. Освен това, тя има опит и в сферата на ситуацията в Европейския съюз. Тя самата заяви, че ако е назначена, ще посвети всичките си усилия на изпълнение на задълженията си. Освен това, важно е това, че тя е жена. Благодаря ви. Председателката, благодаря ви, госпожо Тун. Преминаваме към процедура на изказване с привличане на вниманието на председателя. Има двама желащи. Първо, господин Ферейра, само за една минута, моля. Сеньора президент, упосест субституисан до директор. Благодаря, госпожо председател Избора на изпълнителен директор на МВФ не може да бъде разделен от трудностите, които изпитва капиталистическата система в наши дни и кризата, на която сме е, свидетели. Системата, в която живеем, задълбочава различията между различните групировки на капитала. Водят се валутни войни има последици, които засягат и Европейския съюз, последици, които се поемат само от работната сила. За това искам да поставя под въпрос неолиберализма и според мен ще се стигне до конфронтация между онези, които трябва да преструктурират дълга на Европейския съюз и а, онези, които а, са поели пътя към институционалната интервенция, предвиждайки все по-голяма експлоатация на работниците. Госпожа Цавел за една минута. Благодаря, госпожо председател господин комисар. Изглежда, че 21 век ще бъде век на битки между политическата мощ и мощта на финансовите институции. Има някои части на планетата, някои страни, които всъщност се управляват от финансовите институции. И Гражданите на тези страни работят, страдат, тяхната съдба се решава от това, което се случва на пазара. Предложението за кандидатурата на госпожа Лагард е уместно и прилично. Имаме доста голям експертен опит в нейно лице по време на този период на финансова криза тя демонстрира своите умения. Мисля, че ще е достоен представител на европейската економика в света на международното економическо и финансово управление. Благодаря, господин Рюбик, за една минута. Ja, danke, Frau Präsident. Ich würde auch einen аз е, искам да помоля някой от техниците да ми поправи микрофона, защото не работи. Въпреки това обаче искам да кажа, че е важно госпожа Лагард да бъде избрана на този ръководен пост, защото тя във Франция доказа, че разбира от нещата и насърчава малките и средни предприятия. Тя обръща внимание предимно на тези, които работят и постигат високи резултати, което съвпада с приоритетите на Международния валутен фонд, а именно да направи така, че хората да живеят по-добре. За това реформирането на Международния валутен фонд и Световната банка са а, първи приоритет. Ние трябва да внимаваме за това държавите с финансови проблеми да получат необходимите указания и е необходимото знание а, по начина по който ние се опитваме да им го дадем и да решим проблемите от Европейския съюз. Една лепто. Обригада, сеньоре президент. Благодаря ви, госпожо председател. Това обсъждане не се отнася до реалните проблеми, Загърва се проблемът с международния капитализъм, с финансовите пазари, които управляват економиката и се стремят да натрапят своите правила на отделните държави. Не се обръща внимание на нарастващото неравенство, отнемането на правата на работниците, на това, че им се отнема правото на основни услуги, на това, че нараства социалната изолация. Не само в международен мащаб в най-бедните страни, но и тук, в Европа, в Европейския съюз. Много от държавите членки на Европейския съюз. Европейската комисия трябва да заеме ясна позиция и да каже какво ще направи тя, за да промени ситуацията но в крайна сметка данъчните обежища продължават да контролират финансовите пазари. Нещо трябва да се направи с това. Благодаря ви. Сега давам думата на господин комисар, за да приключи дебата. Uh, благодаря ви, госпожо председател, почитаеми депутати. Първо, бър, първо бих искал да ви благодаря за много съдържателния дебат. Смятам, че има значителна степен на съгласие. Uh, има значителна степен на съгласие за процеса за избор на изпълнителен директор на МФФ и за това, че този процес трябва да бъде открит и прозрачен, както и основан върху личните качества на кандидата. Също така се радвам, че тук се чу сериозна подкрепа за госпожа Лагард, която вече е подкрепена като кандидат от държавите членки и от Европейската комисия. Бих искал да изтъкна три момента, за да отговоря на някои от мненията, изразени по време на дебата. Първо, със сигурност МВФ има важна роля в сътрудничество с Европейския съюз при преодоляването на кризата с държавния дълг в Европейския съюз. Затова Доминик Строскан има важен принос като изпълнителен директор на Международния валутен фонд. Все още виждаме сериозни затруднения в някои страни, що се отнася до държавния дълг Независимо от това, не успяхме да ограничим мащаба на този проблем и да гарантираме началото на възстановяването на економиката в Европа. Разбира се, работата трябва да продължи и все още имаме те първа да решаваме проблеми. Но нека си припомним, че не е имало катастрофи в Европа, като фалита на Lehman Brothers. И трябва да гарантираме това, че няма да има подобни катастрофи в Европа. Това ще бъде съсипващо за економическия растеж и за заедостта в Европа. Второ, ние имаме много добро сътрудничество. Сътрудничеството между комисията ЕЦБ и МВФ. Това не беше нещо абсолютно очевидно, когато ние започнахме преди година, година и половина защото тогава основно се занимавахме с гасене на пожари в светлината на цялата економическа и финансова криза. Европейската комисия разбира, че МВФ има собствена концепция и не беше от самото начало очевидно, че ние работим заедно, но трябва да кажа, че прагматичният подход към кризата наделя и това също ни позволи да ограничим мащабите на кризата с държавния дълг в много държави членки. Съгласен съм, че трябва да извършим реформа на външното ни представителство и казах това в уводното ми слово, че имаме сериозна задача, а именно първо да приключим с реформата на економическото управление в самия економически, в самия извинете, Европейския съюз. И изключително е важно това за доверието към Европейския съюз във времена на криза, за авторитет на Европейския съюз. Затова трябва да финализираме тази изключително важна реформа на економическото управление. В дългосрочен аспект нашата цел да има единно място поне за еврозоната. В краткосрочен аспект Имаме нужда от по-добра прагматична координация на политиките между държавите членки в групата на 7-те, в групата на 20-те или в МВФ, във всички тези форуми и институции. Необходимо е да се постигнат конкретни подобрения, така че държавите членки, които са представени и в групата на 20-те, или в групата на 7-те, или в МВФ, да се стремят към общи цели и да работят заедно с другите държави, като един добре сработил се оркестър. Да, разбира се, много неща трябва да бъдат подобрени, но нека първо да финализираме реформата на вътрешното економическо управление в Европейския съюз, а след това да мислим за това как да подобрим нашето външно представителство. Защото правото на бързоразвиващите се държави трябва да се отчита. Държавите членки в Европейския съюз ще могат да бъдат по-обединени по този начин. Благодаря ви. Благодаря ви, господин комисар. С това приключва нашия дебат по тази точка. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Много различна тема. Докладът на господин Оди